22 000 ученици в момента минават през тази система и се надяваме, че техния брой ще расте. Председателката, дебатът приключва, гласуването е утре в 12.30. И сега последна точка от дневния ред. Доклада на господин Теорер бъдещето на европейската политика за сближаване. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, господин комисар. Тази вечер в късните часове Обсъждаме една изключително важна тема. Е, кохезионната политика е, представлява около 37% е, от бюджета на Европейския съюз през 2008 година. И сега, в края на годината вече установяваме, че за съжаление в някои държави членки способността за освояване на средствата от Кохезионния фонд, както и от структурните фондове, намалява. В новите държави членки, като България и Румъния, процента на освояване е нисък. Но с нисък процент на освояване се отличават не само най-новите държави членки, но и е, други е, държави членки, като Италия или някои региони, като Калабрия е, и други е, региони в е, старите държави членки, които е, очевидно не се справят. Ето, ще дам примери с Гърция. От е, месеци ние настояваме в срещи с парламентаристи да се освои един по-голям процент от средствата, които се предоставят от комисията и от съответните фондове. Но междувременно и председателят Баросо също подчерта, че 15 милиарда от общо 20 милиарда не са изразходвани, не са освоени. Така че това е тема, която е много актуална и същевременно е свързана и с множество аспекти, да кажем, съфинансирането. Именно държава като Гърция, която е в неплатежоспособност, е, се нуждае от помощи, е, но е, помощите и средствата от Кохезионния фонд, както и от структурните фондове, се отпускат при определени условия, при участие в финансирането на проектите. Така че става дума не само за съфинансиране, което се отнася до 80% от отпусканите за Гърция средства. Очевидно има и други причини. Има причини, които са свързани с прекалено дългият път за установяване на комуникация и координиране на действията между централата, между столицата и регионите. Такива примери имаме от Румъния, общините е, понякога се нуждаят от 20-30 дни, докато е, обработят е, молбата, искането за даден проект на определени равнища, малко по-нагоре от местното равнище, да кажем в регионите, в областите и в столицата, понякога срокът нараства двойно и става 60 дни. И така, има много неща, които би трябвало да се подобрят председателят на Европейския съвет е, е, Фан Рампой също подчерта е, огромните цифри, които са свързани с степента на освояване на средствата. 250 милиарда е, са е, задълженията в това отношение. Е, има естествено и добри примери. Полша, например, успя да повиши способността за, за освояване. Литва, Латвия също са на път да постигнат едни много високи проценти на освояване и ние би трябвало да помагаме на всички държави членки. Би трябвало да го направим, защото то е в интерес на населението, то води до създаването на нови работни места, до повишаване на заетостта. А особено при а, е, а, е, страните, които изпитват финансови трудности и новите държави членки, а, е, средствата от структурните фондове и Кохесионния фонд са изключително важни. Благодаря, казва председателката. Сега давам думата на госпожа Бауер в рамките на процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, госпожа председател. Аз бях автор на становището на Комисията по заетост. Поздравявам докладчика за чудесното сътрудничество, което осъществи с нас. Целта му бе да разгледа политиката на сближаване по отношение на много различни аспекти. Как можем да подобрим разходването на средствата, какви са причините за ниските проценти на освояемост, какви пречки трябва да преодолеем, за да повишим освояемостта. На ниво комисия по заетост, най-важният фонд, който спада към нашите компетенции, е може би Европейският социален фонд. Във времената на криза този фонд придобива дори още по-голямо значение, тъй като един от приоритетите по него е намаляването на безработицата. Според мен докладчикът е прав, като твърди, че има проблеми с съфинансирането по Европейския социален фонд поради ограниченията върху бюджета и ограничаващите бюджетни политики на националните правителства, просто няма достатъчно средства, както на ниво неправителствени, така и на ниво правителствени организации. Няма достатъчно средства за съфинансиране. Следващият оратор. Благодаря, госпожа председател. Госпожи и господа, наистина е, времето напредна но темата е изключително важна. Става дума за а, оптимално използване на средствата по структурните фондове и кохезионния фонд. Би трябвало да намерим необходимия инструментариум, за да адаптираме процедурите и да повишим освоемостта би трябвало да подобрим също и стандартите и процедурите. Как стоят нещата с достъпа до Европейския социален фонд? Е, струва ми се, че тук нещата са малко по-прегледни, е, по-лесни, по-лесни за разбиране, но същевременно е, би трябвало да предвидим и съответните санкции за всеки, който нарушава правилата и всеки, който не се възползва от средствата, които е поискал. Е, трябва да повишим и ефективността на е, освояване на средствата. Това е изключително важно, защото особено по програмите в рамките на Европейския социален фонд става дума за създаване на повече заетост. Госпожа Антонеско е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Целта да се освоят финансовите помощи, налага страните членки непрекъснато да правят усилия и да ангажират местните и регионалните власти в този процес. Но разпоредбите, правилата за тези средства са много сложни. Това води до грешки и местните и регионални власти отделят твърде много време, за да ги коригират. Тези разпоредби, тези правила трябва да бъдат опростени, за да бъде по-лесен и достъпа до тези средства, а и по-лесно е управлението им. Да не се създават трудности за тези, които ги ползват. Така средствата ще се разпределят по-бързо, ще се освояват по-бързо, ще бъдат по-ефективни, ще бъдат разпределени по по-прозрачен начин и ще има по-малко забавене при разплащанията бъдещия рамков е, документ трябва да отговаря на нуждата именно на хората, които потребяват е, средствата. Госпожа Тикао, регионалната политика на Европейския съюз дава възможност да се преодоляват разликите между регионите, но способността за освояване на средствата е различна. Румъния има много ниска способност за освояване но тя има нужда от тези средства. Трябва нужда да има обаче и по-голяма гъвкавост при организиране на оперативните програми. Трябва да се увеличат средствата за енергийната инфраструктура и за енергийна ефективност на сградите. Комисията отделя 10 милиона евро за транспортна инфраструктура на страни, които влизат в е, регионите за сближаване. Аз е, лично призовавам да има и разпределение на средствата по отделни държави. Госпожа Басеско. Салутам финцаря в Румъния. Благодаря, госпожо председател. Ще приветствам създаването миналата седмица в Румъния на Министерска структура за управлението на средствата по европейските фондове. Към момента България и Румъния изпитват трудности при освояването на средствата по фондовете, най-вече в областта на опазването на околната среда. Ще изтъкна, че през юни тази година Европейската комисия преустанови плащанията по втората ос на програмата Регионално развитие за Румъния. Комисията обърна внимание най-вече на недостатъците в провеждането на тръжни процедури. Като се има предвид настоящата криза, подобни фондове са гаранция за преодоляването на економическите дисбаланси в еврозоната. Обедена съм, че освояването на средствата по структурните фондове може да бъде подобрено чрез установяването на регионално сътрудничество. С оглед на многогодишната финансова рамка 2012 година ще е решаваща за изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства. Следващият оратор госпожа Флашикова Бенова. Фондовете за сближаване и структурния фонд създават проблеми в някои страни. Капацитета за освояване на средствата бе нисък, защото имаше грешки, трябваше да се изпълняват много условия. Времето отделено за управление, за търсене на грешките бе прекалено дълго. За това процедурите трябва да бъдат опростени и цялата система да бъде по-стабилна. А също трябва да поставим акцент върху въпроса защо не се изпълняват правилата. Мога да кажа, че когато има очевидни недостатъци или грешки, трябва да има и своего рода класация на тези грешки и недостатъци, кои са най-важните. Така че да могат да се преодоляват е, основните проблеми и да се пренебрегват е, някои по-дребни грешки. Трябва да се направи така, че по нов начин да се оглежда разпределението на финансовите средства. Mulțumesc. Aș vrea să încep prin a-l felicita pe colegul Господин Матула, благодаря госпожо председател. Нека първо поздравя колегата Тойрер за чудесното сътрудничество, което бе установено по времето на посещението на Комисията по развитие в Румъния. Към момента трябва да признаем, че Румъния продължава да изпитва проблеми с освояването на средства по европейските фондове. Ето защо правителството приложи редица мерки. Кулминацията бе създаването на нова министерска структура по европейски въпроси. Министър по европейските въпроси е бившият член на Европейската комисия Леонард Орбан. Започва да се усеща първият ефект от тези мерки. Нека ви припомня, че днес получихме съобщение от комисията за това, че са одобрени два проекта на стойност 724 милиона евро. 724 милиона евро заделени за осъществяването на тези два проекта. Следващият оратор, господин Миколашик. Добър ден, Добър вечер на всички. Успешното освояване на средства е основен елемент от развитието на регионите, защото по този начин се подпомага изравняването на разликите между тях но капацитета и възможностите за освояване на средства са много различни и най-изоставащите региони, за съжаление, които имат най-много нужда от средства, изостават в, в развитието на този свой капацитет. Първо, защото нямат средства за съфинансиране и второ, защото нямат кадри. Този процес трябва да бъде подпомогнат на национално и на регионално ниво, но да бъде подпомогнат по много целенасочен начин. Също така трябва да се повишава и квалификацията на персонала за използване на тези средства. Евросредствата могат да бъдат използвани много ефективно и моята страна е един пример за това thank Mr. Toyer for, uh, for uh, his... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Тойрер за изготвения от него доклад. Благодаря му за това, че включи в дневния ред този тази, извинете, толкова важна тема. Мисля, че трябва да обсъждаме подобни въпроси много подробно. Те са особено важни и ще стават все по-важни в рамките на разискванията за бъдещето на многогодишната финансова рамка. Приветствам изготвения доклад. Това е много важен принос на Европейския парламент към дискусията за нивото на освояване на европейски средства в рамките на осъществяването на европейските политики. С голямо задоволство отбелязваме също така, че в доклада се говори за процент на освояемост, като се изхожда от идея поставена в по-широк контекст. Тоест, разглежда се не само финансовият аспект, а също така и ефективното и ефикасно управление на фондовете. Управлението на фондовете, което не застрашава ефективното използване на ресурсите, е от много важно, голямо, извинете, значение – Комисията смята, че заедно с парламента може да постигне общо становище по управлението на фондовете. Комисията проявява готовност да предостави данни за процента на освояемост, макар и някои от тях да са ни предоставени само от държавите членки. Ще разгледаме причините за ниската освояемост някои държави членки, те се дължат не само на ниското ниво на спазване. Можем да кажем, че освояването най-вече през изминалата година се ускори. Последните ни данни показват, че процента на освояемост е 29,2%. Смятам, че съдейки по всички изказвания до тук, трябва да си извлечем полуки от настоящия програмен период. Трябва да подобрим процедурата по изготвяне на правила за разходването на средства по тези фондове. Към момента изготвяме регламента за периода 2014-2020 година. Ще вземем предвид всички тези полуки, ще включим в работата си резултатите от всички досегашни анализи и разисквания. Много важно ще бъде да продължим да упражняваме натиск за упростяване на процедурите за избягване на прекомерни разпоредби на национално равнище. Когато разпоредбите на национално равнище са по-обширни и по-строги от тези на европейско равнище, това оказва неблагоприятно въздействие. Ще насърчаваме държавите членки да укрепят административния си капацитет, както и да увеличат ефективността на работата на държавната администрация. В някои държави членки явно няма достатъчен административен капацитет. Това от своя страна оказва въздействие върху своевременното освояване на средствата. Вследствие от това предлагаме да се въведе многостепенно управление и да се усъвършенстват механизмите за партньорство. Според нас многостепенното управление ще е предпоставка за по-тясно сътрудничество между комисията и държавите членки. То ще представлява значително подобрение на управлението на фондовете в бъдеще. В отговор на госпожа Флашикова Бенова във връзка с освояването на средства за приобщаването на ромите, комисията, разбира се, много залага на изпълнението на национални програми и стратегии. Предложения за такива трябва да ни бъдат изпратени до края на годината. Тогава ще започнем и разисквания по много важния въпрос за приобщаването на ромите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. С това приключваме разискванията. Гласуването ще е утре в 12.30. Следващото ни заседание е утре, 27 септември от 9 до 14.